уважаеми колеги. Моля ви да вземете местата си. Моля ви. Нека да започнем заседанието. Колекс! We need to start this Нека да започнем първото съвместно заседание на комисиите ЕКОН и БАЧ, комисиите по економически и парични въпроси и комисията по бюджети. Темата е Европейския фонд за стратегически инвестиции или ЕФСИ. Изключително важен момент за парламента, за този парламентарен мандат, за работата на нашите комисии. Европейския парламент се обърна към комисията с искане да се реши проблема с липсата на инвестиции. Един от основните проблеми в европейската економика. И се радваме, че сега комисията направи предложение за регламент в тази връзка. Комисията реши да постави този инвестиционен план в центъра на своята работна програма. Освен това се радваме, че комисията реши да следва общностния метод, т.е. има регламент, подчинен на процедурата за съвместно взимане на решение. Всички осъзнаваме своята отговорност и сме готови да положим всички усилия, за да може този регламент да се приеме максимално бързо, за да може съответно пък плана за инвестиции на Юнкер да започне да функционира и да осигури подкрепа за економиката, за нейното възстановяване. В същото време знаем, че носим отговорност за това плана да проработи. Когато трябва, той трябва да бъде подобряван, трябва да подлежи на демократичен контрол. По отношение на мандата за плана, комисията реши да сключи споразумения с Е и Б, ще има фонд, който ще се използва за гаранция за съответните ресурси и в тази връзка парламента има конкретна отговорност, тъй като парламента е един от двата основни органа в Европейския съюз, който отговаря за европейския бюджет. Както знаете, председателския съвет на парламента реши да даде това досие и на комисията ЕКОН и на комисията БЪЧ, а по силата на правило 54 от правилника за дейността комисиите и три транса асоциирани комисии, има и други комисии, които пък ще изготвят становище и те ще бъдат асоциирани по силата на правило 53+, както казваме на парламентарен език. Нашите докладчици са тук, те са готови да направят своята презентация, но първо ще дам думата на Жан Ратюи, председателя на Комисията по бюджети. Много се радвам, че се води това съвместно заседание между двете комисии. На това, на това, това заседание е, е подобно на други съвместни заседания. Искаме да покажем, че парламентът е най-силен тогава, когато комисиите излизат с общи позиции и предложения. Аз мисля, че ние трябва също така да се опитаме да покажем, че сме в състояние да, да взимаме бързо решения, които да предоставим на комисията, за да може тя да излезе с законодателни предложения, насочени към инвестиционни към законодателни предложения за увеличаване на инвестиционната дейност в Европа и заедно с това да спомогнат за увеличаване на заетостта и заетостта. Много се радвам, че провеждаме това заседание и се надявам, че ще излезем обогатени от него. Прехвърлям председателството на господин Гуалтиери. Благодаря. Веднага давам думата на докладчика от економическата комисия, господин Удобулман. Уважаеми господа председатели, уважаеми колеги, уважаеми колега Фернандеш, вие сте съдокладчик уважаеми докладчици в сянка, уважаеми асоциирани докладчици. Това е първото ни съвместно заседание по тази тема. Само по себе си това за заседание е добро постижение. Темата е изключително важна. Председателя подчерта колко е важна тази инициатива – от страна на комисията. Все още не сме достигнали до нивата на економическо развитие, които имахме преди кризата. Има сериозен недостиг на инвестиции в държавите членки, независимо дали говорим за публични инвестиции или за частни инвестиции. Дойде време да се направи нещо. Приветстваме инициативата на господин Юнкер. Европейския парламент има категорична позиция в това отношение. Всички докладчици и докладчици в сянка вече заявиха, че са готови да положат всички усилия, за да може този план да започне да действа и то по един добър начин максимално бързо. Естествено, никой няма да пренебрегне своите правни задължения. С други думи, трябва да се работи не само бързо, но и в съответствие с всички правила. Трябва да се работи ефикасно и ефективно. Когато се наложи, ще търсим още по-добри решения спрямо предложеното, за да може да се гарантира максимално бързо економическо възстановяване. Искам да обърна внимание на въпросите, на които трябва да намерим отговори. Естествено, колегата Фернандеш и всички останали докладчици и съдокладчици ще се изкажат по тези въпроси. Всички смятаме, че за този фонд ще трябва да се привлекат огромни средства. Ако има само два стълба на финансиране, Е и Б и бюджета на ЕС, мисля, че няма да е достатъчно. Трябва да има по-широка основа за привличане на финансиране и съм сигурен, че колегите от Комисията по бюджети и от другите комисии ще разгледат този въпрос. Що се отнася до предложението на Комисията за финансиране, трябва да кажа, че трябва да обсъди внимателно дали то трябва да бъде прието или не. Комисията по промишленост, Комисията по транспорт ще дадат своя принос тук. Знам, че за комисията по бюджети точно този въпрос е изключително деликатен и трябва да се намери отговор. На следващо място, един въпрос, който трябва да се обсъди много подробно. Качеството на самата инициатива. Какво да кажем за този нов фонд, какво да кажем за стратегията, какво да кажем за продуктите, какво да кажем за миналото и опита, който е натрупан, каква ще е разликата между новото предложение и онова, което е и B вече прави. Какво да направим, за да гарантираме качеството на нашата нова инвестиционна стратегия? Комисията казва, че иска да отиде в области, които са по-високо рискови, области, които са били табу до днес – добре, това е разумно, но ние в парламента искаме да знаем как да се измери напредък, онова, което е постигнато. Има ли конкретни категории, конкретни стандарти, оперативни средства, които да покажат, че не преповтаряме онова, което вече е направено а наистина се инвестира в високо рискови области с цел подсилване на пазарите и самата економика. Трябва ли да има други критерии, освен това? Не само нивото на риска. Например, когато става дума за инфраструктурата, за проблемните места в инфраструктурата, винаги говорим за енергийна ефективност, освен, освен това, за транспорта, за широколентовите услуги – това са централни по своята важност области, в които е изключително важно да има инвестиции. От своя страна, ако се инвестира в тези области, ще има укрепване на дейността на малките и средните предприятия. Предложените инструменти, които се предлагат в този план, дали са с достатъчно добро качество? На лице ли е необходимата яснота? Ако не, трябва да обърнем малко повече внимание на този въпрос. На трето място. Комисиите, които участват в този процес, парламентарните комисии, искат да знаят каква ще бъде позицията на парламента в тази финансова структура. Европейския фонд, за който говорим, или FC, ще бъде осъществен в тясно сътрудничество с ЕИБ. Но къде е мястото на Европейския парламент? Колегите казват, готови сме да осигурим финансиране, но искаме да гарантираме, че средствата се инвестират интелигентно. Всеки иска да има право на глас по отношение на това как се харчат парите. И тук ще се осланяме на сътрудничеството с националните, местните, регионалните власти. Каква ще е ролята на Европейския парламент в процеса на контрол на изразходването на средствата? Ние сме представители на европейските граждани и трябва да се погрижим в това отношение. Това са въпросите, които ни занимават. Естествено ще се опитаме да намерим отговори на тези въпроси. Има едно нещо, което поне според мен е пределно ясно. Не е достатъчно да се идва веднъж годишно тук в Европейския парламент и да се дава отчет за това как се харчат парите. Не. Ще искаме други форми на сътрудничество, за да гарантираме правото нашия глас да бъде чут. И накрая, и така приключвам, би следвало да гарантираме, че всички заинтересовани страни ще работят заедно, за да може този проект да заработи. И е необходимо да има микс от политики, правилен микс от политики, който да допринесе за доброто функциониране на този фонд. Трябва да има отключване на частни инвестиции, пазарите на бъдещето още днес трябва да станат пазари на печалба. Трябва да се гарантират колективни активи, трябва да се даде възможност за участие, публично участие с публични инвестиции в тези области, където не е възможно да се привлекат е, частни средства по силата на логиката на, на функционирането на пазарите. Ето защо за парламента ще е изключително важно да гарантира, че различните блокчета на, на мозайката ще попаднат на точните си места. Ние ще бъдем нещо като посредник, платформа за размяна на мнение – всички заинтересовани страни в този процес трябва да бъдат включени в процеса, за да може това начинание да е максимално успешно. Благодаря на Удо Буман и сега ще дам думата на докладчика от името на Комисията по бюджет и господин Фернандеш. Добре, господин президент. Се queria е, уждаш президент да комисия. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги, докладчици. Сърдечни благодарности на колегата докладчик Удо Булман. Обеден съм, че всички ние, като докладчици, ще отговорим на очакванията на нашите граждани. Програмата, за която говорим, дава възможност за Европейския съюз тази възможност трябва да се разглежда в светлината на вече съществуваща нормативна рамка, например многогодишната финансова рамка или МФР. Европейския съюз обръща страницата, нашите граждани очакват с нетърпение ние да създадем инструмент за генериране на растеж на заетост. Плана, освен това, плана FC, следва едно дадено обещание от председателя на комисията, което пък беше дадено вследствие искане от страна на Европейския парламент. Ние осигуряваме съответната гаранция от европейския бюджет, която да послужи за основа за генериране на тези 315 милиарда. Ще имаме възможност да привлечем частен капитал. Тук обаче има едно предизвикателство. И това е предизвикателство и за парламента. Съвсем скоро ще се опитаме да постигнем споразумение. Сигурен съм, че ще успеем. Е, говоря за законодателната процедура. Тя трябва да приключи максимално бързо. Мисля, че ще можем да имаме обстоен дебат по темата през месец юни, за да може плана да бъде наличен за всички потенциални бенефициенти. Нико, никой, нито една държава членка не трябва да бъде изключвана. Добре е и да работим за осъществяването на така наречения консултативен център за инвестиции, който ще канализира проектите. Освен това ще има специална комисия, която ще е посветена на научната дейност, на, на конкретните резултати. Искаме да се гарантира, че част от научната дейност ще бъде превърната в конкретни резултати, и в конкретни мерки за постигане на целите на плана EFSI. Тук се прави връзка и с плана за Европа до 2020 година. Искаме разумни инвестиции, искаме интелигентен растеж, искаме приобщаващ растеж. В този план не се говори само за инвестиции. Този план ще има и други съпътстващи действия ще премахне част от пречките пред все по-задълбочаващия се единен пазар, ще даде подкрепа за фирми, които имат по-малко от 3000 работници или служители, особено за малките и средните предприятия. Много се радвам, че има като цяло консенсус в съвета относно това колко е важно този план да се задейства максимално бързо в Европейския парламент, трябва да кажа, че ние сме още по-единни в своята позиция. Надявам се, че сигнала, който отправяме, ще бъде чут в съвета. И в крайна сметка този план ще се превърне в една успешна инициатива. Колегата Буман вече очерта основните въпроси. Не трябва да се пречи на този план, който трябва да възлезе на 315 милиарда. Говори се вече за тези платформи за инвестиции. Мисля, че те могат да бъдат е, успешни. Говори се вече за цифровия дневен ред, за енергийната инфраструктура, за тяхната връзка с този план EFSI. Мисля, че можем да работим заедно с структурните фондове, вместо да ги заменяме. Имаме възможност, която не трябва да пропиляваме. Гражданите на Европейския съюз едва ли ще разберат как точно европейския бюджет осигурява гаранции и мисля, че няма да разберат въобще как функционира тази инициатива, ако не им се дадат необходимите обяснения. Ето защо трябва да кажа, че нашата легитимност е заложена на карта тук. Тя ще зависи от този план, от неговото изпълнение, както и от е, изпълнението и оползотворяването на средствата по различните други фондове и инициативи. Има цяла палитра от възможности, ние трябва да работим за това те да бъдат осъществени, трябва да работим за това да се повиши доверието в нас като институции, трябва да гарантираме, че ще има прозрачност, че ще има процес на контрол. И това не означава пред нас да идват хора, които да ни обясняват какво се прави. Естествено, има нерешени въпроси, защо ще има, например, 6 комисии за инвестиции. Може би една от комисиите ще прави предварителен подбор на проектите. Може би е, ще има комисия, която да решава дали да се приемат предложенията на другите комисии. Много са нерешените въпроси. Мисля, че ще успеем да намерим решение тук. Мисля, че плана ЕФСИ ще допринесе за доразвиването на многогодишната финансова рамка. Той няма да я замени, просто ще пренесе нещата една крачка напред. Трябва да се дадат бюджетни гаранции за плана за инвестиции. Има и други въпроси, които чакат своето решение. Например, една от основните Цели ли е да има възвръщаемост на вложените средства. Необходимо е да се спазват ангажиментите и по многогодишната финансова рамка, и по този план. И аз съм убеден, че въпреки, че има доста въпроси, които още не са намерили своето решение и въпреки краткото време, с което разполагаме, ще успеем да отговорим на очакванията на европейските граждани. Те се надяват на нас, а Европейския съюз има нужда от растеж, от работни места. Те могат да бъдат генерирани от инвестициите, които ще потекат към малките и средните предприятия. Мисля, че ако работим в дух на сътрудничество, както винаги сме правили, можем да стигнем до едно добро споразумение в рамките на съответните срокове. Благодаря, казва председателя. Сега господин Отмар Карас, който е докладчик сянка от името на комисията ЕКОН. Господин председател, работата по този доклад трябва а, да наруши много от до сега съществуващите практики в областта, в която работим. Не би трябвало да се работи на принципа на политическите групи. Трябва да изковем съвместна позиция на Европейския парламент и на Европейския съюз. Трябва да загърбим идеологическите си идеи и разделения между институциите. В противен случай ще се изправим пред една а, обстановка, в която всеки ще дърпа а, към себе си. И тогава усилията а, по този проект няма да доведат до успех. Необходимо е да отидем отвъд съществуващите инструменти. И позволете съвсем ясно да заявя пред всички днес. Решенията, които ще се вземат възоснова на информацията ни, свързана с пазарите, Решенията относно независимите проекти, тяхното избиране трябва да бъдат независими. Не би трябвало да има никакво политическо въздействие. В противен случай няма да можем да разполагаме с е, необходимото частно инвестиране, което да ни даде възможност да достигнем до 315 милиарда е, евро и е, създаването на 2, 2 е, милиона и 500 хиляди нови работни места. Необходимо е да направим нужното така, че държавите членки активно да се включат в тези процеси. Но държавите членки не бива да мислят, че парите ще бъдат предоставени безвъзмезно само за използване по конкретен проект в конкретна държава. В никакъв случай не това е естеството на подхода, който се предлага. Много често чувам подобни мисли, че има връзка между частните инвеститори и а, независимото взимане на решение, имайки предвид а, решението относно взимането на предоставените средства. А връзката се състои в това, че трябва да отчитаме гледната точка на частните инвеститори – Необходимо е да има независимо одобряване на проекти и съответно съгласие за тяхното финансиране. Така че е изключително важно всички да се обединим около едно предложение как точно да организираме тези процеси. Каква роля можем да играем без да създаваме допълнителна прачка, а същевременно да гарантираме подходящо наблюдение на тези процеси. Каква роля можем да имаме ние като представители на гражданите на Европа? Какво въздействие можем да имаме върху структурите? Какво въздействие бихме искали да имаме като цяло и как да го постигнем? На следващо място искам да разгледам една друга област, втора област – Фонда за стратегически инвестиции трябва да спомогне за увеличаване на частните капиталовложения. Но те трябва да бъдат в, насочени в устойчиви области, така че да има добавена полза за Европейския съюз като цяло. И е, по този начин ще се осъществи и връзката с по-рисковите проекти. На трето място – трябва да избегнем ситуация, при която инвестиране чрез е, предварително определяне на областите ще бъде свързано с е, инвестиране, което да е предварително осигурено, гарантирано. Това е една допълнителна тема, разбира се, за разискване, финансирането, което ще дойде от държавите членки. То е необходимо, разбира се но е много важно да знаем кога точно ще влезе в сила, точно към коя платформа ще бъде насочено. И какви биха били последиците от едно подобно финансиране? Също така е много важно за стабилността и растежа, например. В моята група ние сме на мнение, че проблемът във връзка с това инвестиране Въпросът дали то е, е съотносимо с растежа и развитието остава наистина много важен въпрос. Финансирането не трябва да бъде а, и използване, използвано за разводняване на положението. Напротив, предоставените средства трябва да бъдат насочени към проекти с краткосрочно въздействие. И нещо друго. Когато говорим за потенциалния компромис за постигане на максимално широка подкрепа за това предложение, надявам се, че що се отнася до подготвителния етап – всяка една комисия няма да подготвя свой собствен доклад, който да трябва да разискваме съвместно всеки път, когато засъждаваме. Според мен трябва да разглеждаме всички аспекти, точка по точка, да обсъдим гледната точка на различните комисии и всичко това да включим в един доклад, така че наистина да имаме общ резултат. А имайки предвид разискванията, които напоследък съм участвал, мисля, че има повече подкрепа, която вече съществува за това предложение. Разполагаме с достатъчно, така че да можем да продължим да работим по този проект, без да чакаме събирането веднага в момента на допълнителни частни инвестиции. Те ще дойдат в последствие, надявам се. Благодаря. Благодаря, господин Карес. Действително, нашата цел е Европейския парламент да работи единно по този законодателен акт, за това наистина ще разполагаме с един доклад, по който ще работят съвместно две комисии и винаги ще се провеждат съвместни разисквания. Това означава, че е необходимо да има и дисциплина, така че когато използваме и временото за изказване, така че много моля колегите да спазват график е, и регламент от 3 минути. И сега от името на социалистите и е, демократите, е, економическата комисия е Изабел Тома. Мерси. Благодаря, господа председатели. Въпреки, че е, очевидно се радваме, че Европейската комисия направи предложение за инвестиционен е, план, остават много въпросителни за предложени механизми. При това тези въпроси трябва да бъдат решени максимално бързо по бюджетния план. Извинявам се от името на госпожа Гардия Забал, която не може да бъде тук. няма, няма съпротива срещу плана за бюджета на Европейския съюз, тъй като бюджета участва в инвестиционния план. Това дава възможност за по-добро съвместно взимане на решенията и това ни радва. Заедно с това си задаваме въпрос за взетите решения. Е, Хоризонт 2020 и инструмента свързване на Европа не смятаме, че тези решения ще бъдат безболезни за съществуващите проекти и тези въпроси всъщност остават отворени. Що се отнася до основния капитал 21 милиарда, предоставен от Европейския съюз от ЕИБ, ние се питаме дали този капитал ще бъде достатъчен. Задаваме си въпрос за следното. Съветът е знаел, че няма да има участие от страна на държавите членки и за това защо е направен този избор и дали не би трябвало да намерим начин така, че този основен капитал да бъде достатъчен с оглед на лостовия ефект. Е, задаваме си въпрос е, и е, последното. дали държавите членки не са пречка пред проектите. Много смятаме, че държавите членки и проектите трябва да получат финансиране от инвестиционния фонд. Най-сериозният въпрос е свързан с съвместимостта между целите по член 5 и предложения механизъм. Всъщност Европейската комисия говори за повишен риск. Ние сме съгласни с това. Рискът е свързан с промените в енергетиката, заетостта и МСП Разбира се, и образованието и обучението засегнати в член 5. Дали ориентациите в плана са в съответствие с ефекта на лоста? По-нататък предпазните мерки по отношение на това, че този фонд трябва да бъде допълнителен към други форми за финансиране. Много са въпросите, които остават, много са въпросителните, макроекономическите цели. Как да привлечем банките, които са най-близко до малките и средни предприятия. Председателя, Поемам председателството от Роберто. Предстои ни да изслушаме поне 13 души. А трябва да напуснем залата в 7 часа и ако се ограничите до 2 минути, ще можем да дадем думата на всички. Сандър Лундзен е следващият. Може би може да спестиме малко време, защото колегата Ашфорд е на мисия в Азия, затова се изказвам единствено и само от свое мнение от името на ЕКР. В групата ние свършихме нашата задача разгледахме и се запознахме с всички документи, които бяха раздадени. И искам да се спра на пет аспекта, които възникват по темата. Първо, правилно е да се каже, че наистина двигателя на европейската економика се нуждае от помощ. Решението не е обаче да се хвалят повече пари – Напротив, можем да намерим решение, когато се обърнем към държавите членки и а, е, структурните реформи, които те трябва да проведат в своята страни, така че е, пазар на труда да бъде по-конкурентно способен. На следващо място, какви бюджетни средства ще влязат в този фонд? Поразява ни особено факта, че е, това са суми, които вече са инвестирани в економиката и иновациите. Така че въпросът ми е, откъде ще дойдат средствата, които се предвиждат за този фонд? По-нататък, 315 милиарда евро. Очевидно тези средства трябва да се изразходват по един рентабилен начин. Но как ще се гарантира тази по-голяма ефективност при изразходване на средствата? фонда да бъде постоянен или временен е следващия въпрос. Според нас това може да бъде само временен инструмент. Разбира се, понякога може да се разработват конкретни мерки. Ако се окаже, че този механизъм е удачен, бъдеще бихме могли да обсъждаме а, неговото използване в по-продължителен период. По-нататък трябва много внимателно да се извърши подбора на проектите. Съветът поставя въпроса, че държавите членки трябва да дадат свой принос, трябва да допринесат за финансиране. Тогава ще има ли а, възможност да се чуе и техния глас, когато се взима решение за проектите? По-нататък, имайки преди казаното от господин Камал в пленарна зала, тук не става въпрос за казино, така че ние не можем да очакваме печалбата да бъде насочена единствено веднага само към частния сектор. Благодаря. Ричард Ашкрофт. Както посочих, той отсъства. Той е в източна Азия, господин председател. За това се изказах аз. Monsieur... Благодаря. Така, значи сме спечелили една минута. Господин Рам... Рамон Ивалтес. Uh, uh course... Само една минута. Uh, Наистина получих е, това предложение на господин Юнкер, е, което възлиза на 315 милиарда. Наистина, ако се изпълни, ще може да се е, увеличи растежа, економическото развитие в Европейския съюз. Това е много важно за много държави членки, особено в южната част последните години съкръщенията бяха насочени обаче не към инвестиции с цел развитие на економиката, а по-скоро в военния сектор. Така че в крайна сметка всичко е, е, свежда до въпроса за какво, за какво ще изразходваме тези средства. Когато а, се подбират проектите, в крайна сметка, можем да кажем, че стигаме до сърцевината на въпроса, на процесите. Така че, в крайна сметка, да не се окаже, че инвестираме в летища без пътници или там, където просто няма полза от финансиране. Трябва приоритета да бъде насочен към такива проекти, където ще има добри резултати. Например, в ТЕН-Е сме работили вече 10 е, години и е, в транспортния отрасъл се оказва, че на общностно ниво и парламента и комисията и съвета установява, че в някои от тях наистина могат да се излекат допълнителни ползи. Тогава нека насочим и сега вниманието си към ТНТ. Или да не се получи в крайна сметка така, че в някои столици се взимат решения, които са насочени срещу интересите на ЕСА. Thank you, thank you, Chair. Ето ни от нас. I have six points. Благодаря. Ще се спра на 6 въпроса. Първо, това постоянно, та трайно или временно решение? Всички ние знаем, че светът, че на, по света има множество временни решения, но често оказва, че временото трае най-дълго. Ако това е траен на фонд, трябва да се замислим откъде ще дойдат парите. И да не мислим кой е най-лесният начин да намерим финансирането. Фонда повдига интересен въпрос за ефективността на изразходването на средствата. И може би трябва да се замислим за това дали да раздаваме безвъзмезно средства или под формата на кредити, просто за да се реши въпроса с ефективността. Четвъртия въпрос е свързан с лекотата, с която се харчат парите на институциите. В продължение на година ние се борихме за многогодишната финансова рамка, трудно беше да се намерят пари и изведнъж държавите членки намират много лесно тези пари Оказва се, че те много лесно намериха нашите пари, трудно намират своите пари. Следващия въпрос е свързан с собствените ресурси. Ако този път не решим този проблем, никога няма да го решим, така че нека да използваме ситуацията да решим проблема с собствените ресурси. И последното, на което ще се спра е следното. Всеки път говорим за малките и средни предприятия, но нищо не правим. Е, господин Булман е, повдигна въпроса за това, че трябва да намерим е, начин за връзка и с тях. Благодаря, господин Демасио. Мога ли да продължа? Пита ораторът. Искам да посоча, че големите групи искат да направят връзка между политиката и регламентите. И тъй като времето е недостатъчно, в крайна сметка е, нямаме много време за изказване. А ако искаме да водим е, дебат по инвестициите, който да не е повлиян от е, идеологически съображения, не можем да не си дадем сметка за това, че инвестициите пада там, където, економи, където режимът за економии беше най-строг. Ликвидните проценти са много ниски, така че всяка една инвестиция в момента си заслужава да бъде направена. И в так, такава една среда планът на Юнкер се основава на обществено-частното партньорство, което винаги е по-скъпо за гражданите. Когато се построи една магистрала, не се получава възвръщаемост, ако не бъдат приети такси. При проекта за тубофикация, например, печалба започва да се реализира тогава, когато частен инвеститор се включи. В е, момента много сектори страдат е, от е, ниските ликвени проценти. Други са засегнати в много по-малка степен. Така че, може би, няма да е зле да помислим за облагане с данъци на печалбите. Може би е, облигациите не би трябвало да се включват е, в критериите от Мастрихт. Следващият оратор има думата. Искам само да посоча, че последният оратор беше от е, името на крайната левица. Съгласен съм с Фабио, но а, исках да посоча това. последовата поредността е определена от комисията. Господин Марагал има думата. Благодаря, господа председателстващи. Говорим за участието на частни капитали в, в интерес на услуги от обществен интерес. Как да стане това? Ако има, ако изобщо има такива средства, те ще бъдат предоставени само ако има гаранция за печалба или гаранция срещу загуби. Ако искаме да има частни инвестиции, трябва да политиката, която разработим, да бъде ориентирана към растежа. Само по този начин ще бъде приемлив Европейския фонд за стратегически инвестиции. И само по този начин ще можем да постигнем балансиран растеж. Парламентът трябва да, трябва да се предвиди роля за Европейския парламент при разработването на проектите. Много е важно също така да има добра отчетност. Откъде да дойдат средствата? В... Ние не можем да приемем първата идея за хоризонт 2020. Ако когато разработваме основните условия, трябва да говорим за два основни критерия. Реални инвестиции при разумно ниво на риск и социални печалби и социална полза. Трябва да има положителни и отрицателни условия за плана – не могат да се включват гаранции, които излизат извън рамките на услугите от общ интерес. Акцента трябва да бъде върху енергийната ефективност, научно, научно-изследователска и развойна дейност. Само така ще постигнем добър баланс. Благодаря. Господин Байкейко от е следващия. Искам само да добавя към някои от направените комесари. От НП се казва, че не трябва да водим идеологически отсветен дебат. Това е чудесно, особено като имаме преди, че НП са много силно критични към всички инвестиции. Очевидно, НП подкрепят инвестиционните проекти, но нека след това да дадат своята подкрепа и за високо ниво на амбиция. Алде пледира за 700 милиона, други за повече, така че нека да видим как това предложение да стане малко по-амбициозно. Приветствам предложението на е НП да не заемат идеологическа позиция. Това е много необходимо. Сега, конкретните елементи на програмата на Европейската комисия. Трябва да проведем дебат за, а, множ, за множител 20. Знам, че за сега в програма са предвидени само 21 милиарда. Откъде идва този множител 15? Нека да си поговорим по това. Що се отнася до подбора на проектите, много се съмнявам по наличието на критериите. Как ще, да, ще направим така, че не гражданите ще поемат риска, а пък частният сектор ще реализира печалбата? И да не лишим от финансиране програми като Хоризонт 2020 и свързване на Европа. Нека да направим така, че като парламент да се погрижим за програма, която да дава резултати и да не водим идеологически дебати. Се, е, радвам се, че НП ще бъде на наша страна. Господин Зани ще се изкаже като докладчик от Комисията по бюджета и член на Комисията по економически въпроси. Да, благодаря. Въпросите, повдигнати от колегите, са много интересни. Аз съм настроен положителен към тази инициатива, но, съм, но имам съмнения по отношение на самата инициатива. Аз мисля, че би било по-лесно да вървим по по-ефективния начин. Механизмът да бъде структуриран на общностно ниво, може би ще бъде по-добре да осигурим повече гъвкавост на държавите членки, които по по-ефективен начин ще насочат средствата. Това е като първо въпросите, които според мен са много важни. Ние в комисията по бюджета трябва да огледаме много внимателно средствата, които ще бъдат взети от Хоризонт 2020. Това е приоритетна програма. Аз мисля, че взимането на средства от тези програми няма да бъде много интелигентно решение. Имаме сериозни проблеми в плащанията. Има, особен, има опасност проблемите да се задълбочат. При това става дума за проекти, които държавите членки са обявили за приоритетни. Ето защо смятам, че има аспекти от бюджета, които не бива да засягаме. Съгласен съм с са нези, които казват, че 21 милиарда са много малко като гаранция, не достатъчно имаме нужда от повече средства. И не бива да разчитаме за 90% от програмите на частния сектор, защото през 2011, от 2011 година частните предприятия вече не инвестират. Няма условия, които да ни карат да мислим, че частния сектор ще възстанови инвестиционната дейност. По-нататък, по необходимата прозрачност. Тя е необходима при подбора на проектите. Кой участва в проектите, кой инвестира, кои са частните субекти. Опитът, с, опитът от проектните облигации би трябвало да ни накара да се замислим за опасността от неефективност особено провал на някои проекти. Управлението трябва да бъде по, по-стегната, за да не се допусне бюрократизация. И управлението трябва да бъде по-ефективно. Системата на двойното управление се оказа провал в Италия. Друг въпрос, е, който е много важен, е свързан с прогнозите за БВП. И в заключение докладчикът. Господин Зани е докладчик в економическата комисия, економическата по бюджета. Затова му дава малко повече време, но той приключва. В заключение искам да кажа, че когато работим по този въпрос, ние трябва да се съсредоточим върху два, върху два от трите стълба, представени от Европейската комисия. Първо, да се насочим към инициативи, свързани с устойчивия растеж и реалната економика. И нека да изясним какво има предвид и по-нататък да премахнем пречките пред инвестициите, така че частните субекти да възобновят инвестиционната си дейност. Благодаря, госпожа Лядни. Ще се опитам да говоря а, за, в рамките на по-малко от две минути, за да спестим време. И бих искала докладчиците да вземат предвид, че, благо, че поради ускорената процедура трябва да се вземат е, е, спешно мерки. Трябва да се разгледат различни въпроси. Има някои елементи, които не са били отчетени, например демократичната отчетност в процеса по вземане на решение. Но необходима ни е отчетност, оценка на въздействието и прозрачност как ще е, ориентираме инвестициите в държавния сектор, за да може да се гарантира опазване на интересите на държавния сектор. Също така, малките и средни предприятия и е, дружествата, които нямат такъв достъп до инвеститори, трябва да гарантираме, че е, всички мерки са установени, защото тук не можем да вземаме решения в ущърп на други инструменти като Хоризонт 2020 и други. Merci, madame. Alors, nous allons maintenant entendre. Благодаря. Сега ще чуем докладчиците от комисиите, от асоциираните е, е докладчици по смисъл е, по, по член 54. Господин е, Доминик Рике, който е докладчик от комисия Тран, май си тръгна също или не. Преди малко беше тук поне. Госпожа Инес Яла е тук и ви давам думата. Sí, gracias, señor presidente. Siento... Благодаря, господин председател. Съжалявам, че съм малко прегракнала. Надявам се, че няма да се изгубя глас в, в рамките на това изказване. Благодаря ви за това, че ми давате възможност да се изкажа на това общо заседание. В комисия Тран проведохме подробен дебат с комисията и резултатът е, че всички споделяме безпокойството за решение взето вече от 3 години на диалог по инструмента Свързана Европа. На 26 февруари ще изтече срок сметка за поканата за интерес за 6 милиарда евро. Това е израз на сътрудничеството между трите основни институции и регионите и подкрепещите проекти. Тук е, се поставя следния въпрос. Ние ще предоставим една трета от 8 милиарда основен бюджет за инструмента FC и се питаме каква ще е добавената стойност от инструмента на Юнкер за инфраструктурни проекти, които вече се финансират с безвъзмезни средства или инструменти на Европейската инвестиционна банка. Според нас Разликата се дължи на факта, че държавите членки не искат да правят инвестиции без да знаят в какво ще инвестират. И, а пък инвестиции в конкретни европейски проекти с добавена стойност, които разкриват работни места, които са с голям ефект на множителя, които са регионално, секторно насочени, например дали става въпрос за подобряване на транспорта, по-чист транспорт, енергийна ефективност, водни, воден транспорт или подобряване на градските центрове и синергиите. Следователно не бива те да бъдат санкционирани от, от пакта за стабилност. Та, разликата между този инструмент и предходните инструменти, е, както казах, на на 26 февруари изтича срока за подаване за кандидатури и ние се притесняваме с добавената стойност на тези транспортни проекти в Европейския съюз. Парламента има своята роля на ниво управление и е необходимо и да проследяваме тези проекти. Благодаря. Има още няколко искания за думата, които ще трябва да отчетем. На, сега на първо място Левтерис Кристофоро. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя комисията за тази инициатива, за този план за економическо възстановяване. Поради рецесията, закъсненията в економическото възстановяване, имаше редица фактори, които забавиха възстановяване. Но така или иначе, трябва да кажем следното. Тези 315 милиарда са нещо прекрасно, но те създават определени очаквания. Е, европейските граждани са силно разочаровани, защото растежът остава една мъртва буква в момента. Следователно, днес имаме задължението да приложим на практика този план. Може би това изглежда един гигант в областта на економическия е, растеж, но този гигант трябва да проходи. Той за момента седи на място. Така че аз днес бих искала да чуя какви са конкретните елементи на економическия растеж, как ще се намали безработицата, с колко процента, разполагаме ли с някаква обща програма за това или пък е, има, има ли наистина е, такива големи разлики между севера и юга. Някои държави, които вече са много развити, ще се развият допълнително. А какво ще се случи с по-слабо развитите страни? Например, в моята страна Кипър може с 1 милиард евро да не подписва меморандум. Дали тези суми няма да е, подпомогнат вече развитите страни? Друг въпрос. Как този инструмент ще помогне за борбата с безработицата? Ще е, се борим ли по този начин с ежедневното закриване на малки и средни предприятия и ще можем ли в крайна сметка да сближим развитието на севера и на юга, защото трябва да вземем предвид тези разлика защото 315 милиарда могат да създадат още по-големи разлики. Смятам, че към момента този пакет не ни дава отговори на тези въпроси. Надявам се това ще се случи. Благодаря, но за да може този пакет да има ефект, трябва съответните държави да изпълнят съответните структурни реформи. Жан-Пол Делано. Да, господин председател, тук всички поздравихме този план за инвестиции в Европа, но въпреки това ние поставяме редица въпроси за плана на Юнкер. Той заслужава да просъществува. Той представлява една интересна инициатива. Разбира се, тя предполага големи е, инвестиции, гарантирани с, от Европейския съюз трябва да поемем по тази посока, защото тя би могла да доведе до развитие и динамика, която ние всички търсим в Европа, както и разкриване на нови работни места. Има много въпроси, които можем да зададем. Аз имам конкретно два. Първо, интересуваме ефекта на множителя, какъв ще бъде той. Много ме интересува. Необходимо е да намерим решение, за да може този ефект да върви ръка за ръка, например, с намеси на държавния сектор, на държавите на сектора, може би чрез съответните сектори, трябва да намерим начините, които да вървят заедно с тези инвестиции. И вторият ми въпрос или аспект, който не беше силно засекнат, е елемента на спешност. Спешно се нуждаем от економическо развитие и разкриване на работни места. Аз се опасявам, че проектите могат да бъдат забавени поради административната тежест в държавата. Ето защо трябва много внимателно да подберем проектите, които ще се изберат. И административният аспект е от ключова, важност. И на последно място, не знам как в европейския бюджет може да се пожертва научно-развайната дейност. Тук трябва да намерим други решения. Господин Петри Сапама има думата. Благодаря, господин председател. Нека да ви припомня каква е общата голяма картина. Ние трябва а, да противопоставим това предложение на наистина много голямо предизвикателство. Това е изключително важно. Просто цялото бъдеще, може би, на Европейския съюз тук е поставено на залог. Това ще бъде едно апробиране за всички нас, не само по отношение за бавене развитието на економиката в Европейския съюз, но и за а, връщането на геополитиката под, в, в лицето на а, господин Путин и също така състоянието на еврозоната и предизвикателствата пред нея. Така че изключително важна е тази инициатива. От изключително голямо значение за нас е точно в близко и средносрочен план. Какво ни казва комисията? няма липса на средства, що се отнася до инвеститорите. Точно обратното е. Цели потоци инвестиции а, съществуват, обаче не знаят къде да се насочат. Прави се, да, има средства. Но, ако има едно нещо, което може да се каже и направи сега, е следното. Нека да не си играем политически с предложението. Нека направим нужното, така че е, да не останем само с е, рамката. Е, нека да се използва изцяло възможността за инвеститорите, така че те да помогнат да се върне економиката в Европейския съюз там, където е мястото. Не трябва наистина изобщо да има политическо а, пристрастие, просто защото инвеститорите няма да проявят интерес, няма да дойдат. И накрая обръщам се към колегите обвинена е, е, левица. Наистина, вие казахте, нека да запазим идеологията извън този проект. Добре, харесва ми, нека го направим обаче да не стане така, че да говорим на различни езици а, и ако трябва да а, кажем какво е казал Бил Клинтон или Джеймс Карвел, мисля, че ако присъстваха днес тук, те биха казали, че наистина все още в крайна сметка важното е за економиката да не постъпим по един глупав начин. Благодаря. Dernier Последния оратор, имате думата. Благодаря, уважаеми колеги. Три неща. Първо, относно гаранционния фонд за европейския бюджет – Имайки предвид фонда стратегически инвестиции, трябва да гарантираме функционалността на тези програми, които са всъщност Хоризонт 2020 и механизма за свързване на Европа. И по този начин всъщност ще се прехвърлят средства към гаранциите. Но е, необходимо е тези програми да продължат да функционират е, въпреки е, прехвърлянето на тези средства. Необходимо е наистина да се насочат конкретни средства към инструмента, който ще се разработва от Европейската инвестиционна банка. Наистина, тези инструменти са сходни с фонда за стратегически инвестиции на второ място. Тези инвестиции трябва да генерират приходи за европейския бюджет. трябва да запишем подходящи разпоредби в този смисъл, за да може наистина инвестициите да се връщат бъдеще и в бюджета на Европейския съюз. И на трето място, по отношение на проекто а, провода, ако мога така да кажа. Тук става въпрос за създаване на ясни принципи за подбор и развитие, така че, имайки предвид повечето от 2000 проекти, които са представени, трябва да имаме предвид, че повече от тях нямат оценка на въздействие или економическа риска оценка. А това е изключително важно, за да може да се заинтересува частния сектор. И както господин Каракас вече каза, аз съм съгласен и подкрепен, трябва да няма никакъв политически елемент при оценяването на проектите, ако искаме те да бъдат атрактивни за частния сектор. Критериите трябва да бъдат изключително прозрачни, що се отнася до подбора на проектите и трябва да има наистина баланс между отрасловото измерение, така че в крайна сметка да изпълним и целите на Европа 2020 и механизма за свързване на Европа и а, въздействието върху економиката и съответната цел, защото много е важно да се окаже въздействие върху заетостта, върху създаването на работни места. Не е само да отчитаме колко километри ще имаме магистрали в даден регион. Трябва да знаем какво е въздействието от всичко това. Тоест, необходимо да има ясна оценка на въздействието в, за проектите, които ние ще финансираме. Благодаря. Благодаря. Приключваме с нашето заседание. Поставихте много въпроси, които а, са ни, допълнителни към 110 въпроса, които получихме е, вече. Е, ще ги разпространим в близките часове. Следващия четвъртък ще има сесии въпроси и отговори. Това е 26 февруари от 14 до 16 часа. На нея ще има представители на комисията, експерти, които ще отговарят на въпросите ви. Бих искал да благодаря на комисията и на Европейската инвестиционна банка. Те имат представители тук. И сега искам да дам думата на двамата са докладчици, за да ни кажат какво е мнението им за тази размяна на мнения и в каква посока ще ориентират бъдещата си работа. Може би господин Фернандеш на първо място и след това. Благодаря, господин председател. Тут за contributos благодаря за всички изказвания, които изслушахме. Записахме си всичко казано, ще го имаме предвид. Фонд, предложен от господин Юнкер за стратегически и инвестиции е едно предложение, чието успех не можем да гарантираме по-настоящем, но се надяваме, че то ще се пожене успех. Много бихме спечелили, ако този фонд се превърне в реалност. 8 милиарда евро гаранции ще бъдат предоставени от европейския бюджет за него. Освен това, важно е да проумем, че първата цел на този фонд е да се привлекат повече частни инвестиции. частните капиталовложения вече се насочват, но в крайна сметка важно е наистина да получим този стимул от гаранционния фонд, възлизащ на 8 милиарда. Благодаря на всички за изказванията. Още веднъж убеден съм, че ще поженем успех. Гражданите изискват от нас да успеем. Този план ще доведе до растеж, до създаване на нови работни места – и ние ще разполагаме с една по-силна Европа, в която има повече солидарност. Бяха изказани редица съмнения. Обеден съм, че комисията ще даде своя отговор на поставените въпроси. Що се отнася до ефекта на мобилизиране на повече средства съотношение 1 към 15. Наистина надеждите ни са, че това ще се получи. Ако видим как действа Косме, там съотношението е към 28. Така че аз се доверявам на извършените проучвания до сега, на опита, кой, с който разполагаме, работейки по други проекти. Благодаря. Господин Булман. Уважаеми господа председатели, искам да ви напомня, че парламентът ни вече дълго време чака комисията да излезе с подобно предложение. Докладът е на предишният мандат ясно бяха очертани очертани изискванията от страна на парламента към комисията да възприеме една по-активна позиция, що се отнася до развитие на економическия растеж и е, предоставяне на повече работни места. Ето сега вече съвместно взимаме решение, което наистина е нещо добро. Е, необходимо е ангажиментите да бъдат взаимни, що се отнася до е, създаването и реализирането на успешни проекти. Може би сме проявили известни съображения, изказали сме някои мнения, що се отнася до присъствието или не на идеологически елементи, но в крайна сметка е важно да разполагаме с добри проекти и съвместно да вземем решение. Е, bien, nous allons pouvoir... Благодаря. Сега ще закрием това, това заседание за първа размяна на мнение на 2 март, понеделник, от 15.30 до 18.30 часа ще има публично изслушване, след което ще има представяне на проект на доклад на 12 март в Страсбург. За сега спираме до тук. Благодаря. И сега каня координаторите от Комисията за бюджета да останат в залата.